Добър ден, дами и господа, ако обичате, вземете местата си. Радваме се, че завързвате запознанства, осъществявате връзка с колегите, но мисля, че сега е време да започнем сутрешното заседание. Искам да приветствам с добре дошли всички присъстващи, най-вече госпожа Кармен Илияна Михалческо, заместник-председател на Камарата на депутатите в Румъния. Наш голям приятел и председател в момента на съвета. Програмата ще претърпи леки промени, защото господин Теодор Рече министър на публичните финанси в Румъния и председател на съвета Екофин не е тук в залата. Така или иначе, днес акцента ще е конвергенция, стабилизиране и кохезия в Европейския паричен съюз. Ролята на многогодишната финансова рамка. МФР. Въпрос от ключово значение за нас – по който трябва да вземем решение още тази година. Този въпрос ще остане сред приоритетните до края на този мандат. Парламента прие през януари 2019 на пленарно заседание позицията за новата европейска програма за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране за периода 2021-2027. Целта на парламента е да се подобри предложението на комисията, за да се решат сериозните пропуски в социалната инфраструктура, Задават се нови цели за постигане. Изпълнение на целите за намаляване на климатичните промени от Парижското споразумение и по-добро социално-економическо сближаване. Комисиите по бюджет и по ЕКОН паралелно започнаха работа по предложението за програма за подпомагане на структурните реформи и Европейската функция за стабилизиране на инвестициите. Гласуването е планирано през март съвсем скоро. Тези две законодателни предложения ще бъдат основата на бюджета за еврозоната. Съвета отбелязва много малък напредък и затова парламента изготвя междинен доклад по предложението за създаване на Европейски паричен фонд въз основата на Европейския стабилизационен механизъм. Парламента иска да отправи сигнал – към съвета за значението от задълбочаването на економически и паричен съюз. Нашето намерение трябва да бъде добре разбрано от националните парламенти. Очакваме и вие да изразите своето виждане по въпроса и да работим в тясно сътрудничество. дебата ние ще ограничим времето заради известно забавене. И така, организационни въпроси, свързани с заседанието. Накратко ще представя регламента за вземане на думата. Първо, искам да подчертая, че както обикновено ще положим максимални усилия за колкото се може по-голямо участие в дебата – макар и времето да е ограничено. С оглед големия брой участници, моля ви да проявите разбиране след първоначалните изказвания. Най-вероятно няма да е възможно всички да получат думата днес. Затова и искам да ви помоля да ограничите изказванията си до 2-3 минути. Това е обичайното правило в парламента. Тук изказванията са не по-малки от една минута и не по-дълги от 4 минути обикновено. Така че се опитайте да се съобразите с това. В зависимост от хода на дискусията, може да трябва да адаптираме малко отделеното време за изказвания. На бюрата пред вас ще намерите карти за записване за думата – в тях можете да посочите, че искате да вземете думата. Ако искате да вземете думата, моля да сигнализирате на разпоредителите, които седят по коридора между редовете и тези карти ще стигнат до нас. Принципно времето за изказване се опитваме да го разделим последната формула. Две изказвания на депутати от национален парламент плюс едно изказване на евродепутат. И пак повтарям, при необходимост, може би ще трябва да адаптираме тази формула в хода на дебата. А сега искам да приветствам отново с добре дошла госпожа Кармен Илияна Михалческо, заместник председател на Камарата на депутати в Румъния. Тя ще води първата част от пленарното заседание. Те ще направя едно кратко изказване. В залата също е и комисария Отингер, който много ме радва, тъй като е- той е най-важният фактор в контекста на МФР. Много ви благодаря, господин заместник председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Румъния много внимателно следи задълбочените обсъждания за финансовото състояние на Европейския съюз и всичките въпроси важни за постигане напредък по европейските проекти. Румъния винаги е подчертавала необходимостта от засилване на еврозоната, нейното значение за глобалната конкурентоспособност, на Европейския съюз. За това мерките, насочени към постигането на тези цели от страна на Европейския съюз, не трябва да водят до задълбочаване различията между държавите от еврозоната и тези държави членки, които не са в еврозоната. Разбираме кои са основните предизвикателства пред държавите от еврозоната, но независимо от това смятаме, че сближаването е императив за всички държави членки, особено светлината на Брекзит. Това ни кара да разберем, че единството на Европейския съюз е от решаващо значение и за това са необходими усилия от всички държави членки. Европейският Извинете, реформата на економическия паричен съюз изисква един подход, който се основава на взаимосвързаност на действията в Европейския съюз. Това е важно за бъдещето на цели Европейския съюз. За това ние сме за това да има разширен формат при обсъждането на този въпрос. Това беше моята кратка реч. Надявам се, че не надхвърлих отреденото ми време. За мен е голямо удоволствие да бъда съпредседател на това заседание. Сега, уважаеми колеги, искам да ви представя нашият първи изключително уважаван оратор. Това е господин Гюнтер Оттингер, член на Европейската комисия, отговарящ за бюджет и човешките ресурси. Имате думата. Verehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Präsident, Damen und Herren Abgeordnete des Europäischen Parlaments, благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, членове на националните и на Европейския парламент. Добре дошли на това заседание. Много се радвам да имам възможност да ви запозная с два големи европейски проекта. Първо, нашата а, рамка като проект а, за периода 21-27. На второ място, задълбочаването на европейската парично пространство и оттам на европейската валута. Това са две неща, които са много близки. През май Европейската комисия представи новата многогодишна финансова рамка с 27 е, предложения бяха представени на вниманието на съвета и на Европейския парламент. Така те бяха обсъдени и тук, и в съвета. първо, за паричния съюз. Искам да ви призная нещо, когато става дума за еврото. Доларът е в световен мащаб е, най-голямата валута, но предвид на текущите политики на президента Тръмп, на а, друга валута, нашата а, се въздигна до този е, статут. А, 19 са държавите членки а, в а, еврозоната. 2008 до 2011 станахме свидетели на бурна динамика в развитието на еврото. следващите месеци предстоят важни решения. Ще трябва да координираме бюджетната си политика като част от европейския семестър. Сега сме още на ранен етап, разглеждаме а, годишните разходи и изготвяме про, а, препоръки за всяка от страните членки, така че да им помогнем да подобрят конкурентоспособността на своята економика и да овладеят по-добре рисковете. За банковия съюз, банковия сектор, ние разгледахме рисковете в стремеж да ги ограничим. По отношение на а, единият а, стабилизационен механизъм имаме опит с, а, Португалия, Кипър, Гърция, до някъде е, в Испания, а в Ирландия, Испания и Португалия Станахме свидетели на това как успешно оказахме помощ, без да повлияем на бюджетите на тези страни. Същото постигнахме и в Германия, извинете, в Гърция. Но в тези страни, които са а, ползват своята национална парична единица, когато те имат възможност да обесценят валутата си в момент на а, финансова криза. Но това вече не е възможно. За това трябва да координираме нашия бюджет. Ще бъда съвсем откровен. В началото на процеса имах, а, а, изпитвах голяма сдържаност по тази тема. Има три големи групи държави в Европейския съюз. От една страна тези, които са за единен бюджет в еврозоната, като например Франция, е някои от южноевропейските страни, Германия, не проявява толкова голям интерес към а, тази препоръка, разбира се. Втората а, група е против това. Това са е, страните от Ханзата, Холандия и други и други, които не са от еврозоната, трета група страни, страни, които биха а, взели а, пари, които биха инак влезли в един такъв общ а, бюджет, а, например в общата селстопанска политика и така нататък. А, на срещата си през декември ръководителите на държавите членки от еврозоната решиха, че ще има препоръки, които са само за страните от еврозоната, но, те ще, но всички ще бъдат в бюджета за еврото за 27-те държави. Сега това е част от предложението. Предложението ще внесем е, през юни, ще го представим е, на съвета на, на среща на високо равнище и пред Европейския е, парламент. С комисаря Домбровски, Домбровски се работим в тази посока. Тук са две важните неща. Първо, бюджетната програма – която да оказва подкрепа на структурните реформи. Едно, един инструмент за е, реализация на реформите. Т.е. в собствен интерес, ако е една държава членка, но и за да подкрепи целия съюз, реши да извърши секторна структурна реформа, например в публичната администрация, тя може да получи техническа и финансова помощ чрез тази програма за структурни реформи. На второ място имаме нужда от функция, която да стабилизира инвестициите, особено а, когато възникнат економически сривове някакви економически затруднения не по вина на държавата членка. Ето, например, за Брексит. Ако има Брексит, най-силно засегнатата страна ще бъде Ирландия. Ирландия в семейство на 27-те, защото економиката на Ирландия – е по-силно от останалите економики на Съюза, интегрирана и вътрешно свързана с тази на Северна Ирландия и Обединеното кралство. Тоест, за нея това ще е един срив и а, Ирландия ще получи а, помощ а, за съфинансиране от този м, фонд, така да го нарека, за а, защита на инвестициите. Друг един пример за Балтийските страни е, за енергопреносната мрежа, ако искаме да го отделим от а, руски източници. Това може да доведе а, е, до а, смр... а, е, едно смразяване в отношението от страна на Москва и някои санкции. Тоест, има много тесни а, връзки между Русия а, и а, Литва, а, Латвия, Естония, така че там също може да има нужда от подпомагане чрез съфинансиране. Ние а, говорим а, за тези средства, които биха били част от европейския бюджет, но ще запазим единството на европейския бюджет. Не искаме да имаме отделен бюджет за това. Ще провеждаме срещи с. А, тези, които вече са членки. То ще се опитваме да се избегнат споровете между тези, които са и които не са в Съюза. Искаме да помогнем на тези, които искат да влязат в еврозоната. В момента това е България, евентуално ще се присъедини и Харватия. А, през юни а, искаме да предложим тези а, идеи на а, Еврогрупата а, за да не а, продължаваме нататък а, с а, тези две идеи, а, предварително, т.е. през есента, евентуално да имаме възможност, като е, вървим целият този път, да а, предложим целият бюджет а, за одобрение. Основният европейски бюджет ще ни помогне, надяваме се, е, да а, подпомогнем създаването на работни места и растеж. Имаме разбира се, и други е, средства за това, като, например, Европа, Хоризонт и съответно фонда, фондовете, социалните фондове. 27 са министрите в съвета и 27 ръководители на държавни ръководители и ръководители на правителства трябва да одобрят тези идеи. Разбира се и вие, парламента, парламентите също трябва да дадат своето одобрение. За това искам да ви помоля, като национални народни представители, да обясните своите позиции а, съответно пред комисията, а, парламента и а, съвета. На 11 юни а, за предложението, ще излезе предложението на комисията за многогодишната финансова рамка и ще се гласува на съвет. Одобрението на бюджета е чак декември. А, на 13 декември. Това е много късно. Защо? Защото третия стълб а, който е важен за развитието на селските райони, на селското стопанство. А, за тях ще е късно. След като се одобри чака бюджета, тогава комисията може да го а, представи така че държавите членки пък да започнат преглед на място с ръководствата на тези региони за откоряване на техните приоритети. И пак потребностите са различни. Кипър, Гърция, Естония, да речем, а, това са все различни неща. На някои региони им трябват години. Една година за това. Тоест 2015-16 чак тогава започнаха да получават парите от там. Ако смятате 21-22 и ако тогава имаме економическа криза, то тогава някои държави вече ще са в рецесия. Ако искаме бюджет, който да ни помогне да имаме растеж и стабилизираме економиките си, трябва да си дадем сметка, че много-много късно ще бъде този график, ако оставим до края на годината приемането на бюджета. Тоест есента, юни за еврозоната и след това, за следващия 7 годишен период, цялата рамка. За това ви каня да се обърнете към моите колеги от нашата, нашата генерална дирекция в комисията, защото имаме нужда от вашето мнение и одобрение. Ще ви оставя, за съжаление, трябва да отида а, на бърза крачка до съвета, за да говоря пред министрите, които се дават в момента в съвета. Но ви пожелавам успех. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Трябва. Искам да чувам по-често факта, че има нужда от повече и повече национални парламенти. Това е забележката, която искам да отправя към вас. Сега давам думата на госпожа Ейдер Гардия Цабал Рубиал. And rapporteur too, yeah, on the proposal for a regulation от Европейския парламент и докладчик за предложението за регламент за създаването на програма за подпомагане на реформите. Господин Гардия Сабал има думата. Yeah, okay. Señor Господин председател, пожелавам на господин комисаря успеха на съвета по общи въпроси. Добър ден на всички. Както вече каза господин Либерацки, темата на нашата конференция тази сутрин е ролята на економически и паричен съюз, извинете, на многодишната финансова рамка в сближаване стабилизацията а, и политиката за кохезия в економически и паричен съюз. Многодишната финансова рамка няма за цел, поне за момента, да работи за сближаването или стабилизирането. Очевидно е, че политика за сближаване е от решаващо значение за развитието на най-необлагодетелствените региони и ролята и за развитие на нашите региони е нещо, което никой не може да отрече. Предложението на Европейската комисия – срещна нашите възражения. Ние не искаме да се урязва ни най-малко финансирането на политика сближаване. Ние имаме единна валута в еврозоната, но нямаме нито единна парична, нито единна данъчна политика. И оттам проистичат различията между нашите граждани, региони и държави ние предлагаме идеи за бюджета, за еврозоната, за правомощията на еврозоната в бюджетно-кредитната сфера, възможността да бъдат смекчавани асиметричните сътресения. За съжаление, като че ли съветът не е съгласен с нито едно от нашите предложения и комисията предложи един пакет предложения, но в най-добрия случай тези предложения представляват само един зародиш на това, което трябва да бъде фискалната политика на цялата еврозона. Програмата за подпомагане реформите е програма, която е включена в финансовата рамка – и тя предвижда средства за насърчаване на структурните реформи в държавите членки. В Европейския парламент ние работим по подобряването на това предложение, макар че още сме на етапа на обмен на идеи, на дебата. И все още е рано да се каже каква ще е окончателната позиция на парламента, но вече виждаме кои са основните моменти в обсъждането. Целта на предложението е да се стимулират държавите членки да извършват национални реформи в контекста на европейския семестър за държавите от еврозоната и също така да бъдат насърчени реформите в тези държави, които искат да се присъединят към общата валута. Но тези средства са доста ограничени и те няма да позволят да се напредва значително в реформата. Виждаме, че е доста разводнена ползата, която носи дейността в това отношение на нивото на Европейския съюз. За това трябва да се доразработи, доразвие това предложение и да има и поставена на положителни условия, така че подпомагането от Европейския съюз да се извършва не само за видове политика, включени в политиката за сближаване като цяло, но също така трябва да бъдат финансирани и такива ангажименти, като борбата срещу изменението на климата. И за целта са необходими реформи. Фискална реформа, реформа в областта на опазването на околната среда и образованието бихме могли да обсъдим това, какво може и не може да се финансира, но така или иначе трябва да сме гъвкави и не трябва да отхвърляме предложението. И както каза комисар Ротингер за Ирландия, ако има твърда Брекзит, Ирландия ще пострада най-много. И ако Ирландия има нужда от помощ, тя най-вероятно няма да може да се възползва от програмата за подкрепа на реформите и няма да може да очаква, че нейните потребности извинете, ще бъдат включени в следващия програмен период за финансиране. Така че трябва да сме достатъчно гъвкави с тази програма и това е един основните моменти в нашето обсъждане в Европейския парламент. Тази програма, освен че предвижда пряка подкрепа за структурните реформи, предвижда и техническа помощ. Този инструмент е доказал своята необходимост и ефикасност и той наистина изисква повече внимание, повече финансиране. Също така има отдел на линия за финансиране за държавите, които искат да се присъединят към еврозоната. Въпреки, че средствата за това са доста ограничени и няма да наклонят везните при вземане решение от страна на една държава, дали да се присъединява към еврото или не. И също така обсъждаме критериите за разпределение. Искаме те да бъдат преразгледани, защото в момента те се основават само върху размера на населението на държавата. Да, това е един обективен критерий, но ние не смятаме, че това е достатъчен критерий от гледна точка на желанието на държавата членка да извършва реформи и готовността на държавата членка и на способност да финансира своите програми – използвайки собствения си бюджет. Тази програма ще позволи да се финансират реформите, които държавите искат или трябва да осъществят. Трябва да работим по общностна политика, която да подпомага гражданите. Става дума за устойчивото развитие, социалното сближаване и стабилността на Европейския съюз – и по тези насоки работим ние в Европейския парламент. Благодаря ви. I uh, just want to remind you the time limit, which is five, not more than five minutes. So our next speakers... Благодаря ви. Ще ви припомня, че можете да се изказвате само в рамките на 5 минути. Сега следващите ни оратори са депутатите Първеш Бараш и а, също господин Фернаде, Фернандес, който ще ни, а, които ще се изкажат по отношение на предложението а, за Европейски инвестиционна стабилизираща функция. Госпожа Берес, имате думата. Желая успех на румънското председателство, което протича в доста особен момент. Имаме нужда от пълно ниво на амбиция. Уважаеми колеги, уважаеми председатели, винаги е много важно събитие срещата между национални европейски депутати. Аз, когато започнах работа по тези въпроси, бях национален депутат в Франция, в кабинета на Лоренс Фабиус, когато гласувахме Косак – и за пореден път участвам в подобно начинание, така че придавам особено значение на подобни срещи. Има нужда от съвместни усилия, които да идват и от двете страни. И в тази връзка искам да напомня няколко принципи, които са от особено значение. 25 години съм евродепутат и 25 години работя по бюджета на еврозоната. Ще ми се до 18 април да сме постигнали търсената цел. И така, трябва ли конкретен бюджет за еврозоната? Аз няма да правя от нея един затворен кръг или клуб, но трябва да се отчита спецификите на членството в еврозоната. Плюсовете и минусите. При минусите е прехвърлянето на някои възможности за интервенция при смесните политики, с които разполагат държавите членки. Но този трансфер се компенсира с ползи, средство за борба срещу антицикличните промени. За това става дума. На второ място Имаме ли нужда от многогодишна финансова рамка? Отговорът ми е категоричен. Да. И това е възможно от правна гледна точка. Това и ще направим. В разгара на кризата се създаде механизма за инвестиционно стабилизиране, който бе насочен към кризата на ликвидността и проблема с държавния дълг в държавите членки от еврозоната. Това е духа, на който трябва да почива следващото средство. И на трето място има предложение на комисията, което касае функцията за стабилност. Това е едно добро предложение и съжалявам, че Германия и Франция, които са начални позиции, не искат да градят бъдещето на базата на това определено скромно предложение на комисията, а искат да тръгнат в друга посока. То обръща внимание на много важния капацитет, който имат държавите членки на еврозоната. Не става въпрос за конвергенцията – така както е записано в заключението от заседанието на еврозоната. Става въпрос за стабилизиране. И искам да отправя един последен призив. Националните депутати трябва да се запознаят добре с предложението на комисията. Еврозоната и съвета го пренебрегват в момента, а то е средство за излизане от патовата ситуация, в която се намираме от дълго време. С Раймер Бъгър от името на Европейския парламент искаме да разработим компромиси, които ще позволят да градим върху тази основа, да разширим обхвата на средства за намеса по линия на тази функция за стабилизиране, да се засили борбата срещу безработицата. За съжаление, съдокладчика подаде оставка в момента – Мисля, че трябва да се избере нов съдокладчик, за да приключи четенето на това важно досе в Европейския парламент. Това би било доста добра новина. Знам, че искам прекалено много от вас, но просто искам мобилизация от вас, за да може да тръгне в ход тази функция за стабилизиране. Благодаря за вниманието. Thank you. Thank you Благодаря. José Manuel Fernandes. Obrigado, eu queria cumprimentar a presidência, cumprimentar a... Благодаря. Искам да приветствам румънското председателство, всички присъстващи тук. Приветствам всички депутати, които се намират в тази зала. Скъпа перванша, не Европейската народна партия е виновна. Ние винаги сме търсили решение – и не заради нас не може да се постигне напредък в това досие. И оттам е и нашето решение да бъдем отговорни. Има един морален риск, свързан с това предложение. Има риск за напредъка в парламентарната дейност. За мен е необходимо да има доверие от в държавите членки трябва да бъдете сигурни, че могат да Извинете, трябва да им се има доверие, но те трябва също така да спазват принципите на правовата държава. Проблемът е, че няма напредък в другите институции. Включително Еврогрупата трябва да има по-силна роля. Тя трябва много сериозно да се вземе с това предложение. В момента Еврогрупата практически нищо не е направила, що се отнася до това досие. Имаме силни инструменти в Европа и основно това са инструменти за предотвратяване – и всички знаем, че превенцията е по-добра от лечението. Искам да ви напомня, че за момента политиката за сближаване страда от лошо изпълнение 28% за Европейския съюз. За това е изключително важно да се подобри изпълнението, за да има повече инвестиции, за да могат да тръгнат напред реформите. виждаме, че се сблъскват с проблем много държави при намиране на нови пазари. Не е случайно, че Португалия, Гърция и Естония в контекста на плана Юнкер имат проблеми с инвестиции в тяхната економика. Има един бюджет, който се предвижда за държавите еврозоната, но той е извън многогодишна финансова рамка. Необходимо е да има гаранции от Европейската централна банка и трябва да има също така и собствени средства. Смятам, че 30 милиарда евро трябва да бъдат преразгледани като сума. Това е доста скромна сума за целите, които искаме да постигнем. Ние трябва да имаме инструменти, които ще ни позволят да реагираме бързо, автоматично, за да избегнем проблемите, които продължават да стоят пред нас. Въпреки, че интеграцията напредна значително, многогодишната финансова рамка е един добър инструмент, за да можем всички да използваме средствата за постигна цели. То беше казано, че това е един зародиш, това е едно начало – и разбира се, трябва да се доразвие тази идея в един бюджет за еврозона. Въпреки, че в момента би било прекомерно да говорим за това, че една бюджетна линия, която остава извън многодишната финансова рамка, която изисква одобрение на парламента, на Европейския парламент, е нещо, което трябва да ни накара да избегнем междуправителствения метод. Смятаме, че това е добро предложение и имам съмнение за това, че и съветът и Еврогрупата реално ще постигнат амбициозни цели и използването на инструментите, които в момента са толкова необходими. За парламента нямам никакви съмнения, че Европейския парламент ще постигне съгласие. Много ви благодаря. Нашият следващ оратор е господин Еверт Ван Слоутвек. Той е депутат в парламента на Нидерландия. Заповядайте, имате думата. Thank you, Chair. Dear members... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати от Европейския парламент, уважаеми депутати, от националните парламенти и членове на румънското председателство. Благодаря да, е, на организаторите с тази възможност да се изкажа по тема, която ми е на сърце, както и на националните парламенти заобщо за имен, а именно оформяне на конкретните цели за следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря на Европейския парламент за отличната организация на тази конференция. Ще продължа народния си език а, холандски. А, разглеждаме нови цели и нови финансови инструменти за Европейския съюз и в частност за еврозоната. Когато а, имаме добри финансови резултати за момента, когато това а, не е така, разговорите са съвсем други. Но когато грее слънце, а не когато вали, трябва да се оправя покрива на една къща. Да видим как прилагаме инструментите, с които вече разполагаме. Имаше предупреждение от Европейската сметна палата, тъй като неведнъж вече се просрочват плащанията и те се натрупват. Защото държавите членки не разполагат с нужното финансиране, което да внесат. Ставаше въпрос за 267 милиарда невнесени средства в бюджета, т.е. лесно на обещания, а трудни на даване на пари. Това а, предупреждение трябва да се а, има предвид, трябва да се опитаме да подобрим нещата трябва да а, ползваме инструментите, които най-много помагат а, за конвергенцията и за кохезията, т.е. на първо място многогодишната финансова а, рамка винаги, когато се говори с дългосрочния бюджет, се е, обещава лесно. Много са а, приоритетите, които се издигат. Но едно евро с него може само веднъж да платиш нещо. Три са въпросите, които според нас са важни. А, с нас имам предвид Холандския парламент. Ефективно, отговорно а, и ефикасно бюджетиране. Искам да се спра на идеите, които се оформят в парламента на Нидерландия относно функцията за стабилизиране на инвестициите и други идеи, които да подобрят ефективността на бюджета. Да започна с Брексит. Разбира се, Брексит е нещо, за което искрено съжаляване. Твърдият Брексит може да донесе много вреди на нашата економика Същевременно Нидерландия е сред основните вносители в европейския бюджет и много ни притеснява недостига на финансиране на бюджета, което ще остане при излизането на Обединеното кралство. Всички трябва да преосмислим подхода си към многогодишната финансова рамка в предвид на Брексит за а, мнозинството в Нидерландския парламент, основен приоритет в това отношение е да се направи така, че финансовата рамка да отразява намаляването на държавите членки на 27. Така че е, тази финансова рамка трябва да е, остане или да се свие малко, или да остане на същото ниво, за да не се отразят е, много тежко последиците от Брексит. На второ място отговорност при работата с бюджета за да подкрепим европейското сътрудничество, много е важно за дънокоплаците да направим всичко необходимо, така, щото бюджета да се разходва както трябва. За това ние изготвяме някои, някои идеи относно управлението на бюджета. Ние сме за ясна и прозрачна финансова рамка, която ефективно да се контролира от Сметната палата, се спазва основно принципа на съфинансирането и е, постоянно да се преоценява бюджетните разходи. Не става въпрос само за ефективно разходване на средства, така наречен, наречената а, разходване на вложените пари, а, а за отговорност. на трето място модерният бюджет. А, ако искаме да имаме реформа в процеса на конвергенция и модернизация, то тогава модернизацията на европейския бюджет е особено важно. Що се отнася до Европейския паричен съюз, стабилната еврозона изисква държавите членки да прилагат необходимите структурни реформи. Европейският бюджет има своята роля тук, въпреки че съответните економики носят основната отговорност за това. Европейската комисия има някои препоръки, които се излагат в европейския семестър. Това е, са целите, които ние в Нидерландския парламент подкрепяме и трябва да се насочат усилията към модернизацията, за да може той да способства за постигането на е, тези основни приоритети и цели. Благодаря. Благодаря много. Сега ще дам думата на Дуарте Пачеко, е, народен представител от португалския парламент. Надявам се да ви стигнат пете е, минути. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, преди всичко искам да приветствам румънското председателство и избора на приоритетите, в този случай Европа на сближаването на конвергенцията. Аз съм убеден европеист и изцяло споделям принципите на основателите на Европейския съюз. Спомним си добре как Португалия се присъедини към Европейския съюз, как падна Берлинската стена и много други значими събития. За съжаление, за момента реалността се промени много вече много не вярват в европейската мечта и затова смятам, че трябва да помислим защо изникна тази ситуация. Ако искаме европейският проект отново да върви напред, трябва да променим някои неща и един от инструментите, които имаме на разположение, е многогодишната финансова рамка, която в момента анализираме. Има добри предложения в предложението на комисията – най-вече желанието да се гарантират нови собствени ресурси, да се инвестира повече в цифровата економика, в иновациите, научно-развойната, изследователска дейност, в укрепване на границите, в подпомагането на младите хора. И също така да се провеждат структурни реформи за една по-конкурентоспособна Европа – да се гарантира прозрачност и отговорност чрез Европейската сметна палата, без при това да се забравя политика за сближаване. Важно е също така да бъдат привлечени частни инвестиции. Важно е да бъдат подпомагани малките и средни предприятия да има по-добро управление и да бъдат програмите по-добре адаптирани към реалността, защото всяка държава, всеки регион имат своята реалност, своята специфика. И поради тези причини смятам, че можем да имаме като цяло положително отношение към предложението на комисията. Обаче Португалското правителство смята, че предложението на комисията като цяло не е приемливо и аз съм съгласен с това. Затова приветствам позицията на Европейския парламент за това да се доразвива политика на Европейския съюз, без да се подлага под съмнение бюджетната политика и политиката сближаване – защото сближаването е един от основните принципи, залегнали още в Римския договор. Освен това, сближаването несъмнено е предпоставка, за да можем да говорим за оцеляването на еврото. И нямайте съмнения, дами и господа, еврото може да оцелее само ако имаме една сплутена Европа. по сплутена от сега. Освен това, сближаването от жизнено важно значение, за да могат граждани да подкрепят европейския проект. Ако искаме Европа, подкрепена от гражданите, необходимо е всички да споделят една идея и да имат доверие към европейския проект, защото сближаването е благоприятно за всички граждани, защото това е добро за економиката и също така, защото като анализираме ситуацията във вътрешния пазар, ще видим, че той ще спечели от това, че ще бъде по-тясно взаимосвързан. Затова е необходимо да се насърча в нашите парламенти тенденцията да бъде подкрепен Европейския парламент, който иска да засили бюджет на Европейския съюз. Португалия смята да засили своите вноски и смятаме, че могат да се изпълняват и развиват различните видове политика, без да се подлага под съмнение политиката за сближаване. Искам да кажа нещо, за което говореше и комисар Тингер. Трябва да преодолеем забавянето, за да можем да финализираме банковия съюз и Европейски инструмент за гарантиране на влоговете и други инструменти. Това забавяне трябва да бъде преодоляно, защото то пречи на създаването на един силен Европейски съюз. Господин Либерацки, давам ви думата, за да бъдете водеща на заседанието и на сесията за въпросите и отговорите. Благодаря ви, госпожо Михалеско. Доколкото разбирам сега, средата е много добра за продължаването на дебата, тъй като температурата се покачва. Чуваме позициите на представители на парламента, на комисията. Има някои забележки и за съвета. Мисля, че дойде време да изслушаме представителите на националните парламенти. С ваше позволение ще говоря на полски. Първият е господин Кокос от Румъния. Ще ви помоля да спазвате времето. Имам опит в това да прекъсвам колеги, които превишават времето. Господин Кокос. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, уважаеми колеги, смятаме, че що се отнася до бъдещата многогодишна финансова рамка, за периода след 2020 година и за осигуряване на конвергенцията и стабилност в Европа, в дебата трябва да бъдат отчетени няколко фактора. Трябва също така и да се осъществи демократичен контрол от името на гражданите. Първо няколко думи за моята държава, Румъния. За нас фондовете по ОСП ще бъдат много важни. Това ще е залог за успеха на Румъния в Европейския съюз. Иначе само ще се подхранва популизма и антиевропейските движения. Относно Румъния искам да прецизирам няколко неща. Запазването на кохезионна политика в отделна глава, приключване на трансграничните цели – за кохезионна и економическо сближаване на държавите в един и същ регион, въвеждане на нови инструмент, предложен за следващата рамка, решение за преодоляване на проблема с бюджета за наука, Искам много да ви благодаря, че ми дадохте възможност да представя виждането си. Искам да ви благодаря от името на колегите от Румънския парламент. Благодаря. Спестихте 6 секунди. В нашия бюджет с ограничено време това е много ценно, господин Бах от Германия. Господин председател, от моя гледна точка, предвид на многолища финансова рамка, мисля, че в Европа имаме редица предизвикателства. Стабилизиращите системи, много от тях вече не са оперативни. А, имаме доста нови предизвикателства. Кой знае какво ще стане с Брексит. Имаме предвид и а, последиците на изо, изо, лиращите политики на политик на изолация, които практикуват някои страни, на също така поведението на Съединените щати, на Русия, глобалните а, влияния трябва също да се имат а, предвид, но е важно да работим заедно, така, защото европейската економика да не бъде притисната между интернет гигантите от една страна Съединените щати, от друга страна в, от Китай. Що се отнася до цифри, е, за цифровизацията, а, смятам, че по отношение на конвергенцията ние трябва да намерим едно честно решение, което да запази конкурентоспособността на Съюза и в бъдеще. Търговският излишък, излишка търговското салдо на Германия винаги се посочва. Става въпрос обаче за това, че а, този дефицит е 30 милиона, а ако говорим само за таксите, които а, се събират от кредитни карти от страна на Съединените щати, това са 40 милиарда. А, трябва да събираме а, в едно и плюсовете и минусите, когато правим оценка в еврозоната. Бюджета трябва да няма разделищи страни, а да бъде бюджет приемлив за всички. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря много, че спазихте и времето. Сега господин Мартас от Гърция. Заповядайте. Thank you, Mr. President. I will speak in Greek. Благодаря, ще говоря на гръцки. Господин председател, що се отнася до МФР за периода 2021-2027, като изключим разходите, би било полезно и да проучим новите ресурси, новите собствени ресурси. С оглед на Брексит, нов източник на ресурси за преходната част на бюджета би бил следния. Цитирам нашето предложение. Регламент 1167 от 2011 петия регламент от пакета от е, пет мерки. Касае бюджетното, бюджетния баланс. Трябва да работим в тази област, за да се намерят допълнителни ресурси. Като си има предвид, че търговския излишък е резултата от отварянето на европейския пазар, има някои държави членки, които изучат по-голяма полза от това. Следователно, трябва да кажем след държавите членки, които надхвърлят 4% от БВП в търговския си излишък, трябва да внасят допълнителни средства в европейския бюджет. Това са суми, които ще бъдат използвани да се покрият разходите за отбрана или за подобряване на капиталовите потоци в държавите членки, които се опитват да постигнат целата предвидена в фискалния пакт. В тази връзка може да се стигне до сериозна конвергенция в рамките на Европейския съюз. Пан посел Майштович, Сейм Rzeczpospolitej Polskiej. Panie Przewodniczący, с powodu така, Уважаеми господин председател, колеги, дами и господа, знам, че няма много време, за това ще се спра върху нещата казани от тук по много общ начин. Мисля си, че естествено, че колкото повече са държавите в еврозоната, толкова по-добро по-добре е това за отделни държави в еврозоната и за еврозоната като цяло. Польша в специфична ситуация. Ние подписахме договор, който предвижда членство в еврозоната, но няма никакви срокове. В Польша е необходима конституционална промяна, за да може парламента да одобри влизането на Польша в еврозоната. Примерът на Словакия и други държави наскоро влезли в еврозоната доказва, че няма значение дали решението е взето в добри или в тежки времена за економиката. Така или иначе, за всички държави, влезли в еврозоната, тази промяна е била положителна. Присъединяването на Польша към еврозоната е приоритет на редица политически партии, включително и моята. Стремим се да убедим другите политически партии в това, че това е необходима стъпка. Мисля си, че създаването на отделен бюджет за еврозоната ще има своите плюсови и минуси. От една страна, това ще мобилизира онези, които още не са решили дали да влизат в еврозоната. От друга страна, това може да доведе до ситуация, в която евроскептиците, и знаете, че имаме доста от тях напоследък, ще използват този аргумент. Те ще използват този аргумент, че държавите, които са извън еврозоната, остават на периферията. Мисля си, че за нас като политиците ключова цел е да разпространяваме това послание сред гражданите. Какви са предимствата на членство в еврозоната и от економическа и социал... социална гледна точка? Да убедим хората, че наистина си заслужава да се влезе в еврозоната включително гледна точка на отделните домакинства, на отделните семейства. Благодаря, господин Маркос от Португалия. Госпожа Маркос, благодаря. Ако ми позволите, ще кажа следното. Многогодишната финансова рамка трябва да бъде инструмент за сближаване, стабилизиране и сплотяване. Всички знаем това, обаче всички си спомняме мерките, които се предвиждаха от Лисабонската стратегия и виждаме, че тази Лисабонска стратегия не се свързва с финансов инструмент в този момент. Не е свързана тя с многогодишна финансова стратегия рамка. И мисля, че тук трябва да си извлечем полката и многогодишната финансова рамка трябва да служи на конкретни политически цели на Европейския съюз и по-специално целите в економическата и парична политика. Трябва да се борим срещу асиметрията, да избягваме асиметричните сътресения, но думите трябва да се превърнат в дела – Необходимо е да се гарантира помощ за това да бъде приета многодишната финансова рамка. Ние разбираме, като гледаме предложението на Европейската комисия, че целите фактически не се следват неотклонно. И видяхме, че Европейския парламент на пленарната си сесия в Страсбург заяви, че ще се бори срещу рязването на е бюджета на кохизионната политика и също така, че ще води борба срещу макроекономическите условия. Смятам следното. Европейския инструмент за насърчаване на инвестициите трябва да бъде един силен, надежден инструмент. И освен това, вратата, която се отваря за създаване на един бюджет, полза на еврозоната. И тъй като времето ми стича, искам да подкрепя госпожа Перванш Перес. Благодаря. Госпожа Бош от Унгария. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami talán kevesebb figyelmet kapott a... Искам да се спра на един въпрос, който може би днес не беше така широко застъпен и жалко е според мен за това, че не го засягаме, а именно поз, обща позиция на финансовите министри. Европейския съюз ще бъде е, по-силен и важна стъпка ще бъде, е, когато се оформи обща финансова култура в еврозоната – но не бива да забравяме, че такъв един общ финансов министр, тази фигура ще има драматични последици за страните, които са извън еврозоната. Това ще задълбочи разделението между държавите членки, което ще подкопае цялата общност. Е, за да живеем едновременно с една хомогенна економическа зона. Ако имаме държави членки, които са оставени в периферията без помощ, това би означавало, че в общата надпревара Европейския съюз ще е този, който ще изпадне от надпреварата. Затова фигурата общ финансов министр няма да помогне с нищо. Благодаря. Благодаря, господин Ваха Маки от Финландия. Благодаря, господин председател. Относно МФР. Принципно, средствата по МФР трябва да бъдат приветствани в съответствие с сегашното ниво на брутния национален доход. Не трябва да се завишават нивата, защото много малко държави са нетни донори. Мисля, че трябва да отчетем различни фактори, като селско стопанство и така нататък. Извънредни разходи трябва да се одобряват само по изключение – Хубаво е акцент да бъде поставен върху новаторството и други области. Смятаме, че една по-гъвкава и целенасочена рамка ще е по-добре за в бъдеще. Административното бреме трябва да бъде намалено в европейски и национален план. Трябва да отчетем факта, че рамката трябва да стане по-предвидима, особено към края на програмния период. Кохезионната политика, националните отговорности и правомощите трябва да бъдат е, запазени, най-вече в сферата на социалните реформи, реформите на пазара на труда предложената от комисия програма за подпомагане на реформите, според нас ще позволи да бъдат изпълнени специфичните съответните държави препоръки. Изпълнението им в национален и местен план и съвместната работа с местните власти е най-добрият начин за изпълнението на тези програми – в контекста на климатичните промени, смятаме, че трябва да има и данък за климатичните промени. Трябва да има и постоянно подпомагане за Северна и Източна Финландия, според нас. Благодаря. Италия. Euh, Благодаря, господин председател. Няколко разсъждения по въпроса, който зададе госпожа Берез. Трябва ли конкретен специален бюджет за еврозоната? В първоначалния проект, който бе представен за еврозоната, говоря за 1990 година. Един пазар, една валута. Искам да кажа, че Днес, когато обсъждаме общностния инструмент за асиметрични сътресения, не само държавите членки на еврозон се отказаха от номиналния валутен курс, както призна госпожа е, Перес, ние изпълняваме съответните фискални мерки, които ни пречат да се справим с асиметричните сътресения – Е без спомената и съпротивата на еврогрупата от страна на господин Фернандес. Групата е механизъм за непрозрачни решения, който е проблем при демокрацията. Не знаем какво се случва вътре в тази група. Еврогрупата е просто една контравласт спрямо ЕЦБ. И тя иска министър на финансите на еврозоната. Най-вече Франция иска това. Положението се влуши и след кризата се оказа, че групата е инструмент за междуправителствения подход, за който споменахме неколкократно тук. И така, двете теми са свързани. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Шляхта, Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo parlamentarzyści. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, приоритетът на Полша винаги е бил да се гарантира откритостта и прозрачността на процеса на задълбочаване на економически и паричен съюз, на приобщаване на други държави, включително тези, които за момента са и еврозоната. Европейския съюз може да насърчи сближаването чрез бюджета, чрез политика за сближаване и структурните политики и чрез координиране на националните европейската политика, особено чрез европейския семестър. Трябва да бъдем обаче много предпазливи, когато става дума за сближаване в посока европейско ниво. Това води до риск от едно размиване на отговорностите. Ние смятаме, че отговорността за сближаване трябва да бъде на нивото на държавите членки. Онези от тях, които вече са възприели еврото, но и нези, които са извън еврозоната. Ние смятаме, че бюджетът на Европейския съюз по принцип трябва да остава инструмент за гарантирано сближаване между отделните държави и членки, независимо от валутата, която те използват. В този контекст европейската политика за сближаване и нейните инструменти, чиято цел е да бъдат преодолени различията между регионите, следва да остане основен инструмент за подпомагане на сближаването на нивото на държавите членки. На този етап Польша не смята за необходимо да създава отделен бюджет за еврозоната. Затова ние не можем да подкрепим предложенията, които вървят в тази посока. Предложението за специален инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната един инструмент, който се предвижда да бъде включен в многогодишна финансова рамка, както се предлага в е, предложението от е, декември 2018 година, това предложение трябва да бъде допълно с много повече подробности след изборите. Според нас такъв инструмент, който ще въжи само за еврозоната, може да отслаби другите видове политика и позицията на Европейския съюз като цяло. Благодаря, казва председателстващия. Сега госпожа Крето от Румъния. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. По време на януарската среща на Косак е, е, в Букуреш е, ние засегнахме същата тема. Искам да ви запозная с заключението от този дебат. Скъпи приятели, в Европейския съюз сме събрали демократични общества. Самото функциониране на демократичната държава трябва да осигурява основни публични блага на граждането. А, сега виждам, без това се нарушава кохезията, разгражда се общ, тъканта на обществото. Видим какво получават гражданите, ако те го приемат само като поносимо, то, тогава се загърбва принципа на социалната справедливост и се уронва самата демокрация. Социалният договор сякаш се разпада в много държави членки. Нима нужда от по-приобщаващи политики а разделителните линии в някои държави членки се задълбочават. В някои страни, като Румъния, има а, ужасно изтичане на човешки капитал поради ниските е, доходи. А, това намалява общия ни капацитет. Брексит беше ужасен удар за двете страни чак сега трябва да разберем и осъзнаем какви са полките от него. За това трябва да имаме обща дългосрочна европейска стратегия. За пръв път многогодишна финансова рамка се представя без такава стратегия. Такива стратегии бяха Лисабонската или пък сегашната Европа 2020 такъв, без такава дългосрочна стратегия нещата не дават желания резултата. Има а, проблеми с самата конструкция. Такава е една логика ни пречи а, да виждаме общата картина, вторачвайки се в а, дребните подробности. Извинете, прекъсва председателя, моля да преминете към заключение такава една логика на основана на сделки се вижда между държавите членки. Макар бавно, поетапно да се въвежда, е, премахването на отстъпките, госпожо, моля да приключвате, казва председателя. Но това е голям залог за другите и също така възпрепятства равнопоставеността. Председателя прекъсна оратора. А, госпожа Серакани от Италия има думата. Благодаря, господин председател. Относно последното изказване, искам да ви обърна внимание на следното. Един от проблемите при последната комисия бе, че не е възможно да се групират съществени економически политики. Днес говорим за стабилизиране, кохезия и конвергенция. Но кохезията и конвергенцията като че ли изместват изцяло структурните политики. Ако разгледате политиката на последното италианско правителство, ще видите, че то се опитва да напредва в сферата на социалната политика, но не успява в усилията си да ограничи безработицата. Така че гарантирането на заето ще е най-важното и за европейските граждани. Благодаря. С това приключват изказванията от страна на представители на националните парламенти и Европарламента. Сега ще помоля колегите отпред на президиума да се изкажат по една минута максимум на изказване, за да вземат отношение по чутото. Ще започнем от зад напред. С ваше позволение, господин Дуарти. Сеньор президент, каш колега. Благодаря, господин председател. Дами и господа, различните изказвания тук позволяват да се направи заключение, че Европейският парламент днес разбира какво е проблем за националните парламенти и е готов да защити своята позиция пред Европейската комисия. Това е положително, защото Европа ще бъде по-силна и по-сплотена. Благодаря. Благодаря. Господин Еверт Слодвег. moeten denken dat uh, een uh, sterk en sociaal Europa hand in hand gaan. En dat betekent. Благодаря. Трябва да помислим за социалната и силна Европа едновременно, да мислим как да подобряваме конкурентоспособността на Европа, но в сегашната ситуация не сме сами. От една страна Съединените щати, от друга страна Китай, затова е важно многогодишната финансова рамка да се насочи към подобряване на нашата конкурентоспособност, за да имаме по-социална и по-солидна Европа. Благодаря. Благодаря. Госпожа Парванш. Благодаря, господин председател. Четири са основните моменти в дебата. Контекстът е доста особен. Европа е единствения обект на атака, ако мога така да кажа. Многодишната финансова рамка е много важна в тази връзка и тук искам да направя връзка с казаното от госпожа Маркес от Португалия и госпожа Крето. И трябва да въведем нова стратегия чрез тази многодишна финансова рамка. Трябва да се отчете екологичния аспект, да има насоки, които да позволят и по-добра конкурентоспособност в световен мащаб. В контекста на Брексит, мисля, че трябва да помислим за подсилване на еврозоната и за, да помислим за етичния риск, да въведем автоматичен стабилизационен механизъм, който ще даде една силна зона, еврозона на Европейския съюз, отворена за всички – Както каза колегата от Полша Местович, жалко, че няма график за членство в еврозоната. След е, Брексит тази тема според мен ще стане още по-актуална. И на последно място функцията за стабилизиране на инвестициите. Не можем да кажем, че тя почива единствено върху економически арбитраж на държавите членки, тъй като в еврозоната има динамика, която изисква сама по себе си един механизъм за компенсации или за поемане на асиметрични сътресения. Това е една бяла страница, която трябва да напишем съвместно. Хосе Мануел Фернандес. Орсаменто муйто pequeno, Благодаря. Е един малък бюджет, който не отговаря на потребностите и предизвикателствата струва много скъпо. Колко струваш реакцията спрямо кризата и липсата на механизъм за стабилност в Европейския съюз? Колко струваш на Европейския съюз това, че нямаше средства да реагира на кризата с мигрантите? Защо трябва да има лицемерие и да не се предвиждат средства и по този начин се лъжат гражданите и се губи тяхната подкрепа. Още нещо. Бюджетът на Европейския съюз има изключително важна добавена стойност. Няма нито една държава членка, в която само 7% от бюджета се насочват за текущите разходи. Необходимо е да бъдат намалени административните разходи, и да имаме един бюджет с 93% за инвестиции, това е доказателство за ползата от съществуването на Европейския съюз. Обаче въпросът е какво искаме да направим с този бюджет, какво искаме да направим с единия процент брутен национален доход. И предвид новите предизвикателства, новата политика, разширяването на спектъра на дейности, дали наистина искаме да запазим този метод или и този намален бюджет, или с малко увеличаване да можем да отговорим на очакванията на гражданите Европейския съюз. Благодаря. Е, госпожа Рубиал. Много благодаря. Мисля, че днешният дебат показа, че има различни позиции, различни приоритети. И парламентът трябва да обедини всички тези виждания в едно единно предложение. И виждам обаче от дебата, че всички искаме да вървим напред, да имаме Европа, която е по-добре подготвена към кризи и да може да отговаря на изискването на света, в който живеем. Както каза господин Фернандес, имаме нужда от един бюджет, който да е по-голям и за това 1% от брутния национален доход не е достатъчно. Съгласна съм и с други колеги, които говориха за това, че модерността, ефикасността на ОСП и на другите видове политика трябва да бъдат гарантирани, включително чрез бюджета. Много благодаря. И така приключваме с първото заседание за днес. Много благодаря на госпожа Михалческо, заместник-председател на парламента на Румъния. Благодаря ви за прекрасната, плодотворната и прекрасна съвместна работа. И ако искате, госпожо заместник-председател, може също така да направите някои заключителни бележки. Благодаря, господин заместник-председател. Позволете ми да изразя моята наискана благодарност на всички оратори и на вас на всички участници, най-вече на унези от вас, които допринесоха по един такъв ярък начин за нашия дебат. Наистина прекрасно е, че толкова много от вас бяха тук днес за този важен дебат. Не трябва да забравяме, че нашата основна цел следва да бъде – възвръщане на доверието на европейските граждани към европейския проект, който почива на здрава социална основа. Бюджетната рамка в бъдеще трябва да отговаря на очакванията на европейските граждани, да подпомага сближаването и благополучието както и по-нататъчната европейска интеграция, така че държавите, които по-късно се присъединят към Европейския съюз, могат да продължат по пътя на реалното сближаване с останалата част на Европейския съюз. Скъпи приятели, колеги, само искам да ви съобщя, че аз мисля, че би трябвало да намерите една чанта под вашите банки, в пространството под вашите банки. Това е малък подарък от румънското председателство. Това е керамика от една част от нашата държава. Виждам вече, че госпожа Береш извадила подаръка си. И така, желая ви приятен ден удоволствие ще се срещна отново с вас в Букурещ. Thank you very much. This applause is very, very much. Благодаря. Аплодисментите са съвсем основателни. Продължаваме в 11 часа. Темата е еврото на 20 години и пътя напред. Преди да пристъпим към следващата тема, искам да обявя най-хубавата точка от всяка една конференция или всяко едно заседание, а именно кафе пауза. Ако обичате да пристъпим към кафе паузата, тъй като има някои технически въпроси, които трябва да бъдат решени между време. Thank you.